в тази зала. Благодаря ви, господин Гозес. И така. С това приключваме разискванията по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 11.30, както е обичайно, по доклада и всички изменения. Ако ми разрешите, сега ще направя някои съобщения. Получихме две становища от съвета за първо четене. Те бяха, са били прияти. Е, съответните заглавия ще бъдат публикувани в протокола. Имаме три месеца за реагиране, за реакция и този срок започва да тече утре на 26 октомври 2012. Наред с това, от името на групата на зелените, получих искане за назначаване на член в парламентарните комисии. Това искане ще бъде включено в протокола и ще се смятат